Witam Państwa 15 minut akademickie. Min... Уважаеми колеги, добър ден на всички. Можем да започнем работа. Бих искал да кажа на всички добре дошли. Ще започнем с приемане на дневния ред. Може би трябва първо да ви уведомя, че точка 7 състояние на дебата относно бъдещето на Европа с докладчик Иван Яковчич е отложена за следващото заседание на 8 октомври. Що се отнася до езиците, имаме всички езици, освен чешки, малтийски, словашки и ирландски. Нека да преминем към първата съдържателна точка. Всъщност това е и най-важната тема за днешното заседание. Ще обсъдим много важен документ относно нелояните търговски практики. Те са разпространени по цялата верига имат отражение върху преработвателите, търговците на дребно, потребителите и стопаните. Нашия докладчик е Пауло Де Кастро. Преди да му дадем думата, ще видим предвидената презентация на комисията – господин Валети от Генерална дирекция Конкуренция в Европейската комисия ще говори за регулирането на нелояните търговски практики или НТП и економическото въздействие върху земеделските стопани, преработвателите, търговците на дребно и потребителите. Пак казвам, че презентацията е изготвена от Генерална дирекция конкуренция. Нека да кажем добре дошли на всички представители на Европейската комисия, които присъстват на нашето заседание. Господин Магиле представя и генералния директор. Отново казвам добре дошли. Сега ви давам думата. Thank you very much, Mr. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест да имам възможността да обясням предложението на Европейската комисия. Може би първо трябва да се представя Томасо Валети. Аз съм главен економист в Генерална дирекция конкуренция. Принципно аз представлявам академичните среди на Италия, професор по економика съм. Днес ще изложа основните идеи, с които вие сте запознати. Предложението на комисията всъщност почива на два аргумента. Нашата цел е да помогнем на малките земеделски стопани, които страдат от нелоялните търговски практики. Ще се опитам да очертая и различните проблеми. Правното основание на предложението на комисията се разбира от само себе си. Ние искаме да помогнем на дребните фермери. Те трябва да се преборят с НТП. също времено винаги се търси решение на проблема. Но трябва да кажа, че ние се опитваме не да налагаме някакво универсално решение на всички, а по-скоро да отстъпим и да нахвърлим идеите държавите членки да изберат най-подходящото за тях. Основната идея на предложението е да се набележат насоките. Ние разглеждаме вертикалната верига, отношенията бизнес към бизнес, земеделски стопани към големите супермаркети, например. Също така разглеждаме областите, в които има някакво неравновесие на силите – разглеждаме дисбаланса между малките и големите. Основното, разбира се, за нас е фокуса върху малките и средни предприятия. Също така предлагаме да се изготви един черен списък на лошите практики. И освен това, знаем, че в зависимост от това какви са практиките, те могат да попаднат също в черния списък. Как се задейства това, зависи от определението, което даваме. Разбираме, че във веригата за доставки има проблеми. Това е много сложна верига, защото тя включва земеделските стопани, преработватели, търговци на дребно и потребители. Дребните земеделски стопани, особено когато са засегнати от нелояните търговски практики, са в много лошо положение. Понякога не е лесно да се определят нелояните търговски практики. Освен това, много често жертвата не е непременно древния стопанин, но може да е някой друг, който прехвърля върху древния стопанин своя проблем. Принципно, когато се прави предложение, идеята е то да бъде изпълнено. За това се изготвя и предложението. Кой ще бъде защитен? Както вече казах, това са древните земеделски стопани. Правното основание гласи, че те трябва да имат право на достойно съществуване и достойни доходи. Точно тук пада и акцентът на предложението – ние се радваме, че има предложение да се разшири обхвата на предложението, но аз искам да ви предупредя, че едно разширяване на обхвата може да има нежелани последици. Особено върху древните стопани, които са основната ни цел. Аз вече казах, че ние говорим за връзката бизнес към бизнес, особено дребен бизнес към едър – Вие питате защо да не разгледаме и връзката между големите производители, големите фермери и големите изкупващи компании. Представете си една многонационална компания като Unilever, обаче и нейните преговори с компания като Делез или Ошан за доставка на сладолет Корнето. Това са модели, при които пазарът обикновено намира най-доброто решение. Ако вие решите да включите елемента нелоялни търговски практики, трябва да се запитате доколко земеделския стопанин, примерно в Белгия, ще има полза от това цената за Unilever да е по-висока едва ли ще има полза от това. От друга страна, когато имаме такава сделка на едро и цената на сладолет корнето се повишава, ние като потребители също ще трябва да платим по-висока цена. Разбира се, ако Делез или Карфур се опитат пряко да договарят с фермерите, предложението ще обхване едни такива преговори. Същото въжи и за Unilever. Пак казвам, нашият модел разглежда връзката бизнес към бизнес, но ни интересува въздействието или отражението върху земеделския стопанин. Като се опитваме да обхванем проблемите, които са достатъчно съществени. Имаше и други предложения да се опрем на понятието за справедливост. Това е прекрасно понятие. Знаете, че госпожа ресорния комисар често говори а, за справедливостта, но в този случай трябва да определим, що е справедливост при отношенията бизнес към бизнес. Дали това е лоялна търговия? Дали можем да разгледаме това понятие непременно паралелно с търговията. На практика се оказва, че тук има различни схващания и изпълнението няма да е много лесно. Може да си помислите, че е по-добре да се прави анализ на отделния случай, но това пък би отнело твърде много време. Ако започнем да се питаме кое е лоялно и кое е нелоялно, кое е справедливо и кое не, то може би най-големите играчи, които имат и най-голям економически ресурс, ще повлияят на крайния резултат. Така че идея, която е теоретически интересна, е трудно изпълнима. Не подхождаме прагматично. Затова и искаме да очертаем практиките, които са нежелателни, но не искаме да прекаляваме. Мога да дам и няколко примера. В някои случаи един земеделски стопанин може примерно да е изобретил продукт, който все още не е изпробван на пазара. Всичко може да се направи в селското стопанство, както знаем. Възможно е този земеделски стопанин да иска да стимулира продавачите да разпространят неговия продукт. Той е убеден, че продуктът е много добър, но той трябва да бъде изпитан. Ако ние кажем не, стопаните не могат да продават под продажната цена, не може да участват в рекламни кампании, то тогава купувачът или търговецът на дребно може да реши, че един такъв продукт е твърде високо рисков и да не иска изобщо да го купи. Така продуктът няма да стигне и до потребителят. Има и още нещо, което споменах и по-рано, тъй наречения черен списък, съгласно член 3 на предлаганата директива. Има обаче един сив списък, който е, според нас също трябва да бъде определен а не да се тълкува свободно, да се знае кога една практика е приемлива и кога не. Имаме разликата ексанте за разлика от експост. Съответно, имаме и двете договарящи страни, стопанина и купувача – когато се окаже, че стопанинът подлежи на някакви принудителни условия или има елемент на изненада, в този случай е възможно практиката да попадне в сивия списък, защото последиците са не тези, които са били очаквани. Директивата същевременно не урежда други проблеми, като цената е, между продавачи и купувачи, тъй като ние не можем да знаем коя е подходящата цена. Принципно ние живеем в свободна пазарна економика, където всичко се диктува от търсенето и предлагането. Ако решим да се намесим, по отношение на този механизъм, економическата система би се сринала. Освен това, не искаме да регулираме цените на дребно. Те също не са включени и в оценката на въздействието. В Европа бяха направени някои добронамерени опити за регулиране на цените, но това не се оказа сполучливо. Например, във Франция имахме закона Гала от преди 20 години. Доброто намерение на този закон беше да защити малките магазини от конкуренцията на големите супермаркетни вериги. Но Начинът на защита беше като де-факто не се разрешава цените да бъдат по-низки от определен прак. В резултат на тази политика цените на дребно се увеличиха, маржовете се увеличиха и всъщност маките магазини не реализираха никаква печалба. Затова и е, законът беше отменен. И тъй накратко, не забравяйте кои са основните принципи на предложението. Отношенията бизнес към бизнес, отношения между земеделските стопани и техните купувачи. Не говорим за отношения с потребителя. Освен това, за нас е важен дисбаланса между малкия и големия на пазара. За това се занимаваме и с малките и средни предприятия, които са доставчици и търгуват с големи купувачи. По отношение на обхванатите практики, някои от тях бяха оценени като част от оценката на въздействието и попаднаха в тъй наречения черен списък. Има и други практики, които биха могли да бъдат определени по различен начин в зависимост от договореностите но най-малкото общо кратно за всички държави членки е това предложение. Разбира се, всяка държава членка може да отиде и по-далеч. Това зависи от спецификата в страната. Ние със сигурност не забраняваме по-голяма строгост, ако тя е необходима. Но на европейско ниво смятаме, че това е подходящо предложение. Благодаря ви за впровазение до нашия... Благодаря, господин Валети. Благодаря ви за тези встъпителни думи към дискусията ни. Докладчикът е господин Декастро по темата. Ще получи думата. Докладчиците в сянка също и ще ви помоля да говорите по-кратко. Господин Декастро. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на професор Валети за идеите, които днес привнесе в нашата дискусия. Много е важен този момент, тъй като се намираме точно на седмица от гласуване в комисията и заедно с тази среща имаме колеги в комисията ИМКО, които гласуват своето становище. Ще бъде интересно да видим какво ще стане. Та, професор Валети, трябва да кажа, че вашия документ е свързан с оценката на въздействието и то ни послужи при разработката на черновата, която преразгледахме. Много от измененията, които бяха представени от колегите тук в комисията, почиват върху вашия текст също. Трябва да кажа, че комисията по земеделие не иска по никакъв начин да ограничи контракт, договорните отношения в веригата. Стига тези правомощия да бъдат упражнявани по честен и лоялен, справедлив начин. Нужна е законодателна инициатива. Предложението на Европейската комисия е отлична отправна точка. Нужно е да се стигне до европейска директива. Имаме 20 закона в различните държави членки. Пише го и във вашия текст комисията обсъждаме многократно, много срещи имахме с докладчици в Сянка, работих заедно с тях много активно. Няма да влизам по същество в темата. Ще засегна само една тема. Имаме общ изследователски център, който е свързан с С, оценката на въздействието. Това изследване е много интересно. В това изследване критиките, които получаваме, що се отнася до евентуално повишаване на цените за потребителя, което се дължи на национално законодателство или на нещо друго, или които се опитват да преодолеят нелюалните практики, не се основават на нищо. Какво всъщност пише в таблицата, която е свързана с тази тема. Там пише, че там, където има национално законодателство, което ограничава договорните способности и се опитва да избегне нелоялната конкуренция, няма увеличаване на цените за потребителите. В държавите, където има такива норми, по-малко нарастват цените – отколкото в държавите, където няма такова законодателство. Затова, професор Валет, ако може да коментирате тази тема, дали тази директива, която искаме да гласуваме и която се надяваме да можем да одобрим по време на австрийското председателство, може да помогне на всички оператори, за да може да се избегнат нелоялните търговски практики. W tym momencie jest nieobecna pani prezydent, prezydent Magines. W Госпожа Магинес всъщност отсъства, ако не бъркам. Госпожа Макинтайр. Uh, you, благодаря, председателю. Искам да благодаря на Европейската комисия за представянето. Също така искам да благодаря на Пауло Декастро. Кастро за работата, която свърши за доклада за нелоялните търговски практики или НТП. Изключително много изменения бяха направени и работата, през която преминахме, беше огромна. Стигнахме до компромиси, които всъщност доказват какви отлични умения на преговарящ има Пауло. Много се радвам, че сме стигнали до нещо, което ще влезе в комисия и ще бъде гласувано в комисия. Що се отнася до тези НТП? Трябва да кажа, че те са нелоялни, т.е. несправедливи. Unfair. Т.е. не можем да говорим за справедливост или лоялност показваме, че тези нелоялни практики трябва да бъдат незаконни. Не може да кажем, за някои ще бъдат незаконни, за други не. Няма никакво значение дали доставчикът е голямо дружество или не. Чисто и просто не би трябвало да има никакви нелоялни търговски практики. Стигнахме до съгласие за това определението да бъде разширено и да включва всички земеделски продукти. Някои фермери може да отглеждат цветя, които са точно толкова кратък живот, колкото и зеленчуци, нали, плодове, които отглежда някой друг. Затова е по-добре да кажем земеделски продукти. Също така се радвам, че имаме определение за а, стоки, които имат кратък живот. Definition and therefore will be, I think, reasonably Well, um... И мисля, че всички ще разбират краткотрайността като такава. Аз съм от Обединеното кралство и много се радвам, че при нас има кодекс на бакалиите и земеделските магазини. Има воля да се прилага този кодекс. За съжаление, той включва само 10 най-голями фирми, които продават стоки на дребно. Говоря с земеделски стопани в Уест Мидландс, откъдето съм аз. И трябва да кажа, че всички смятат, че живота им се е променил, откакто е влязал този кодекс в сила. Много се радвам, че ще можем да разширим защитата, която предлагаме в Обединеното кралство към фермери из цяла Европа. Много се радвам, че това ще стане. Сега, системата при нас все пак и добре. И от друга страна се радвам на това, което се случи. Госпожа Катайнен, заповядайте. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja ja kiitos myös komissiolle. Благодаря председателю, благодаря на Европейската комисия за представянето. Като докладчик аз също се безпокоя за а, разширяване приложното поле на директивата. Нямаме оценка на въздействието за това приложно поле, за да се включат услугите на тези продукти. Или може би е направена някаква оценка на въздействието, не зная. Един друг проблем е свързан с разширяване приложното поле на директивата, за да се включат всички доставчици това повдига въпроса за това до каква степен ще бъде защитен производителя и кога голям като голям гигант продава на друг голям гигант, правното основание на директивата по член 43 е да се даде възможност на земеделския стопанин да си изкарва хляба, а не да осигуряваме прехраната на многонационалните дружества. Тоест, разширявайки обхвата, няма ли да поставим под въпрос цялата директива и влизането и в сила? Pan poseł Cartier. He's absent. Pani poseł, Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank auch an die Kommission. Благодаря, благодаря на комисията за това предложение. Да, наистина тази област е много важна и НТП трябва да бъдат наш приоритет. Има раз много сериозно преместване на силата по време на преговорите, най-вече в производство на хранителни продукти. Радвам се, че това приложно поле може да бъде разширено извън хранителните стоки, например цветя, както вие казахте. Много се радвам, че сдруженията също са включени. Днес в много сдружения За много сдружения не може да се каже, че те действат от името на фермерите, които членуват с тях. Съществуват и много акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, но работата на тези сдружения е изключително важна, затова те трябва да бъдат включени най-вече, за да може да се защитят фермерите. Мисля, че горе-долу на всеки 3 години може да дискутираме за какъв период да се провежда контрол, мониторинг, така че да се види дали тези нелоялни практики, включени в черния списък, са достатъчно са достатъчно засегнати и дали не се налага да се окаже допълнителен натиск върху производителите. И още нещо много важно – Днес след обед в Комисията по развитие ще гласуваме за нашето становище. Много важно е да защитим и производителите извън Европа. Не е достатъчно защита тук да бъде достатъчно. Това би било много лесно. Когато производителите на зеленчуци в Испания са защитени и по този начин продукцията леко се оскъпи, тогава това ще е много лесно. Тогава ние прехвърляме проблема извън Средиземно море и закараме продукцията в Мар- Марокко. Там обаче производителите не са защитени. Ето защо от полза на нашето земеделие и на нашите фермери е, да защитим нашите доставчици и производители и извън Европа. Част от договор от Лисабон е кохерентността на политиката в рамките на сътрудничеството за развитие. Това е поставено в основата на нашата работа, когато говорим за сътрудничество и развитие. Ето защо тук не бива да се колебаем и да защитим нашите производители и извън Европа. Благодаря ви. Grazie Presidente, grazie репрезентанте на комисионе. Благодаря на представителя на комисията. Смятам, че е изключително важно, когато говорим за нелеални практики, особено в хранителната промишленост, е да имаме едно ясно определение за това какво е нелоялна практика в този смисъл. Представителят на Европейската комисия каза, че когато има споразумение между страните, един вид излизаме от нелоялните търговски практики. Знаем обаче, че това не е вярно, защото когато има различни сили при отделните два обекта, по-слабия винаги приема практиката и си мълчи. Директивата със сигурност върви в правилна посока по тази тема. Смятам обаче, че е изключително важно да се даде възможност практиките да бъдат оповестявани пред трета страна, т.е. една страна, която не влиза в търговската динамика или пазарната динамика. Това е много важно, за да може пазарът да стане по-прозрачен, по-справедлив и лоялен дори към а, потребителите. Ние Парламента, комисията явно също подкрепяме този подход. Надявам се Европейската комисия, когато му дойде времето, да добави един такъв аспект, който липсваше в предложението. Мадам Мадинас. Thank you, Chair, and with apologies to... Благодаря. Извинявам се на оратора, но тече обсъждане в АВКО за Брексит. Бях там, трябваше да чуя част от дебата. Моят въпрос е свързан с историята за Корнето. Практически пример дадохте. Всъщност не разбирам защо смятате, че стопаните не извличат полза. Питам защо не извличат и как да подобрим законодателството, така че за тях да има полза. На второ място, може и да не съм разбрала, но чета текста на вашето представяне, където сте написали малки стопани. Това не е дума, която използваме. Общо говорим за земеделски стопани. Какво за вас е малък или дребен стопанин? Как си представяте това? Защото много от държавите членки биха искали обхватът да бъде разширен. Им искаме да направим така, че да има необходимото законодателство. То ни се обещава от известно време. Искаме да включим становищата на всички, както и правните им мнения. Нужна е обаче солидна мотивация от това, което чух, от това, което успя да ми каже с съобщения асистента ми, като че ли не се убедих от вашето представяне. И така, ако приемем това, което предлагате, какъв процент от пазара ще бъде повлиян? Разбрахте ли ме? Благодаря. <coughs> господин Лазон. Благодаря, председател. Трябва да кажа, че Темата е изключително важна и съм много разочарован, че толкова малко колеги има тук. Благодаря на докладчика Декастро, благодаря на нашия оратор. Не, лоялните търговски практики нарастват, както е записано тук, но трябва да кажа, че те са изключително големи вече. Тук се говори за това, че стопаните, малки, средни, големи, трябва да бъдат защитени – защото ще бъдат ударени най-малките, е, както винаги. Държавите членки правят разлика между нелоялни търговски практики или не и го описват в своите системи. Трябва по съдебен път да може а, да се преследват тези практики и това да действа като елемент, който да кара другите да не приемат такива практики. Нужни са мерки за етично поведение трябва да се вземат предвид и външните търговски отношения. Трябва комисията и парламента да разберат в крайна сметка какво правят и как задушават търговията. Имам предвид всички споразумения, санкциите, например, срещу Русия, споразуменията с Тунис и така нататък. Имаме и, и измами, но чисто търговски трябва да погледнем че не може да допускаме също и тази непоносима външна конкуренция. Пан посел Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за презентацията. Говорим тук един дипломатичен е, език не мога да се съглася с вашия доклад. Вашия доклад е на години отдалечен от реалността. Говорите за малки стопани, колегата Магинец говори за същото. Какво е малък стопанин? Един хектар, 5, 20, колко? Това наистина не се разминава изцяло с реалността. Имаме нужда от твърди фактори, задължителни е, плащания в рамките на 30 дни, премахване на системата за отстъпки, която въобще не е прозрачна а тя винаги трябва да бъде прозрачна. Премахване на списъците с такси. Ето това, от което имаме нужда и много други. От 2004 съм тук в този парламент. Аз съм привърженик на пазарната економика. Но понякога намесата в пазарната економика е необходима. През 2005 година започнахме да се намесваме за роуминг таксите и то сериозно. И тогава когато говорихме, е, колегите имаха сериозни опасения за тази намеса от гледна точка на конкурентоспособността. Ако не беше и не се бяхме препорили, и днес големите концерни щяха да касират роуминг такси. По този начин обаче ние не решаваме никаква проблем в веригата на доставките между производителите и големите търговски вериги, които владеят пазара. Не говорихте също и за това, че големите вериги, поне в Германия, диктуват законодателството. В нашето сдружение, нашата мандра, произвеждаме биопродукти, а, а в, в момента обаче големите вериги, които не искат да купуват продуктите от нашите мандри, решават какво да бъде законодателството. Не, мож, не може големите търговски вериги, които владеят пазара, да диктува това законодателство. Не съм съгласен с вашия доклад. Той не решава нито един проблем в земеделието. Господин Агню. Говорим за нелоялни търговски практики и законодателството в този смисъл. Доктор или професор Валети, не искам да ви обидя, всъщност очерта колко е сложна тази тема, когато навлезем навътре. Също така казахте, че някои доставчици искат да и субсидират за кратък период своя продукт, за да излязат бързо пред публиката. Пред мен се появиха доста лобисти, преработватели или търговци на дребно. Те казват, че са жертви, казват, че преработвателите са тези, които извличат голямата печалба, те ще се възползват от а, това законодателство и един вид ще се окажат наказани продавачите на дребно. Преработвателите пък казват, че ако искат по-висока цена, супермаркетът просто ще спре да зарежда от тях, тъй като търговеца на дребно знае, че преработвателя няма къде да отиде. Това е. Това са становищата, които лобистки групи от тези две групи излагат пред мен. Нещата не са прости. Европейската комисия тук, в тази комисия, каза, че това законодателство няма да засегне това, което се случва в Обединеното кралство. Но част от е, лобистите пък ми казват, че Министерството на земеделието в Великобритания ще трябва да увеличат от двама на 50 служителите, които се занимават с решаване на спорове по кодекса, а, е, който споменахме за да се види дали законодателството се из, е, изпъл, изпълнява или не. Не знам дали го споменахте, но един от големите проблеми са а, кривите договори, където търговеца на дребно може да се откаже от преработвателя, да го изхвърли за секунда, докато доставчикът трябва пък много преди това да подаде моба да спре да доставя. Благодаря, уважаеми господин професор, колеги. Мисля, че този документ е необходим. Крайно време беше той да се появи. Днес говорим за НТП и именно тези практики са дълбоко вкоренени дори в консултантските компании, които съветват другите фирми как да се справят с тези нелоялни практики. Ясно е, че имаме нужда от някакъв законодателен акт, който да сложи ред в тази верига. Не само големите играчи трябва да се справят с тези нелоялни практики. Смятаме също така, че доставчиците на суровини в земеделието имат много слаба позиция в преговорите. Те се чувстват притиснати въгъла и ако говорим за млечни продукти, за месо, виждаме, че изведнъж маслото в Европа свършва. Може да ни свършат и наденичките, колбасите утре. Так, имаме директни плащания, програми за подпомагане, което означава, че трябва да регулираме пазара. След като разполагаме с тези програми за директни плащания, говорим за свободен пазар. Но ако не регулираме цената, трябва да регулираме отношенията – така че играчите да могат да продават продукцията и да живеят от своите приходи и то достойно. Трябва да установим най-низки цени. И още нещо. Може ли да ни обясните защо има толкова големи разлики в единния пазар? Имаме един единен пазар, 28 държави членки. Но, примерно, цените на млякото се различават до 3-4 пъти. Защо има толкова много големи е, разлики в цените? Тези е, купуват, има преработватели и третата стъпка е, са търговците. Мисля, че трябва този документ да бъде колкото може по-силен така че да има ефект. от Долфман. Господин Долфман, благодаря. Чух доклада и това, което казахте за разширяване на приложеното поле. Бях доста изненадан, меко казано, за да не се изразя по друг начин. А тук на площад Люксембург има супермаркет. Влезте и вижте колко продукти ще намерите, които идват директно от стопаните. Е, е, вижте в Делес какво е положението. Ще видите, че и 1% няма да намерите. Може да намерите, някой, е, може да намерите някой специализиран магазин, но проблема не е там. Но в, в Делес, Карфур, в другите няма да ги намерите. Те не купуват от стопани с по 1, 2, 3 хектара стопанства. И ако не разширим приложното поле, можем веднага да зарежем цялата работа. Аз идвам от регион, в който 10% се произвежда 10% от европейските ябълки. 1 милион тона годишно. Тези се произвеждат от 6000 малки стопани. Но всъщност те се подават от две организации на производителите. Само две. Разбирате смисъла от големите действащи лица. Аз съм напълно съгласен с вас, че е, тук не искаме да защитаваме този или онзи. Но ако не подкрепим сдруженията на стопаните, ако те не ги включим в приложното поле, можем да забравим за цялата работа. Там се купува салата, там се купува, друга да се купуват ябълки, круши. Какво да прави супермаркета? Е, какво сега да е, се договаря с хиляда стопани, за да види каква цена ще получи? Извинете ме за израза. Мисля, че дискусията трябва да бъде по-сериозна и да знаем какви са реалностите на пазара. Данта. Благодаря, председателю. Ще продължа там, където приключи колегата Дорфман изчетох текста, който предлагате. Нелоялните търговски практики, казвате вие, са свързани с доставките, имаме първичен производител и ако следваме вашата логика, оставаме с впечатление, че това не е вярно за агрохранителните продукти. Защо и как? Какво се случва с държавите, които имат законодателство за всички тези практики? Ако не защитаваме по средника, производителя, първишният производител, е жертват на цялата тази верига. Заради натиска, който се оказва от цялата верига. Искам да отбележа показа, че нелоялните търговски практики е, трябва да защитават всички производители и не трябва да защитават дефлационни практики. Искам да разбера защо правите такова разграничение е, между земеделските производители и другите производители. Колегата Магинес и Пауло Де Кастро, според мен, имат много балансиран подход. <clears throat> Благодаря. Искам да ви информирам, че имаме гости на госпожа Гилера тук при нас. Това са стопани от Андалусия. Искам да ви приветствам най-сърдечно на нашата среща днес след обед на нашата комисия. Благодаря ви, че дойдохте днес при нас. Надявам се, че дискусията ще бъде интересна за вас, господин Фланеган. Искам да ги приветствам. Живях и аз там преди 4 месеца. Невероятно място. Въпрос във връзка с едно от измененията и каква е логиката дефиницията за економическа зависимост 20% и изменението в съществена зависимост един процент същественост е за друг процент несъщественост. Какво се опитваме да направим тук? И още един въпрос към комисията. Защо директива, а защо не регламент? Каква е била логиката да бъде така? Да, знам че има 20 документа, прияти от различните държави. И ясно е, че това трябва да се разглежда в този контекст. Господин Хойслинг, да, смятам, както казаха и моите колега, че приложното поле трябва да се разшири и за неевропейски търговски партньори. Въпреки това обаче трябва много внимателно да, да разберем на кого искаме да помогнем с този законодателен акт – Смятам, че комисията не беше разбрана добре по една точка. Не, виждам, не го виждам и в текста, който е пред нас, за, примерно за едно малко сдружение. Не го виждам в текста, но разбирам аргументите на комисията. Не искаме, примерно, Нестле да може да заобикаля закона и да съди едно малко предприятие. Не искаме да разширяваме тези граници прекалено много. Има различни видове сдружения. Дали да включваме едно или друго, друго да изключваме, дали, защото е международно предприятие или е малко сдружение на производителите. Мисля, че в дефиниция, дефиниция трябва да бъде по-ясна. И то по много точки. И тук имаше консенсус защото в крайна сметка искаме да подкрепим тези, искаме да подкрепим именно производителите. Мисля, че това не стана много ясно по всички точки, за кого искаме да създадем повече пазарни предимства. Господин Алберт Дест, собствената инициатива е доста опасна сега. Ако искаме да разпореждаме на търговията, тогава няма смисъл да правим правила – това трябва да бъде изключено, така ли? Търговията напредна много, когато и казвахме, че няма да се вземат ГМО, че границата на пестициите трябва да бъде по-ниска. Тогава търговията вървеше напред, а политиката я следваше. Но не може да забраняваме на предприятията да си приемат свои собствени търговски критерии. Как ще действа това? Това е доста протекционистко би ми се искало сега да разпореждане на предприятията, че, а, могат да си, а, че не могат да купуват това, което съответства на европейските стандарти. Предприятията са а, профилирани. Примерно, те могат да решат да не купуват при регионалните стопани от големите предприятия. Тази история е доста, доста контрпродуктивна и ще си вкараме автогол. Благодаря. Pani poseł Aguilera. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че малко закъснях, но бях в друга комисия, където трябваше да гласуваме и за това и не чух първоначалното изказване на представителя на комисията, не чух и това, което е казал Пауло. Но Бих искала да взема отношение, тъй като тук имаме представители на ГД конкуренция. Това е много важна директива за европейското селско стопанство и наистина се радвам, че най-сетне имаме някакви норми, за които да говорим. Също времено мисля, че предложението на комисията е добро, но същевременно е още по-добро това, което предлага колегата Пауло де Кастро. Много е важно приложното поле, както го обясни и колегата преди мен. Ние трябва да защитим всички от възможните нелояни търговски практики. Извинява се ораторката, че мобилният телефон се включи. И тъй много е важно да защитим земеделските стопани. Много е важно. Това е най-същественото. Най-същественото по принцип за общата селско-стопанска политика, защото ако ние не отстраним нелоялните търговски практики, тогава в хранителната верига няма да има равенство. Опитът и в моята страна Испания, и в други страни показва, че това се отразява в крайна сметка на цените за потребителите. Именно за това аз имам своето изменение. Трябва да се покриват загубите при нереализирана продукция, защото това е един огромен проблем – за селските стопани има правна несигурност и от тук проистичат и много нелояни търговски практики в моя регион. Затова аз мисля, че трябва да се включи такова изменение, да се види също така какво се прави с продажбата на загуба. Разбира се, аз също бих искала да имаме регламента, не директива, но най-малкото, ако не е друго, е да разширим приложното поле. Всяка нелояна търговска практика е лоша. Защ... Като имайте предвид, че винаги тя върви в една посока, нагоре по веригата, никога не върви надолу и от това няма полза потребителя. Вие може да го видите, ако отидете в който и да е супермаркет. Благодаря. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy listę mówców ze Пани Панов Послов. panów posłów. W takim razie... Мисля, че с това изчерпахме списъка на депутатите, които искаха да се изкажат и давам думата на господин професора, за да отговори на въпросите. И след това ще дам думата и на колегата Де колегата Декастро. Уважаеми членове на Европейския парламент, темата е много важна. Вижда се от страста на вашите отговори. Приветствам и казвам добре дошли на стопаните от Андалусия, защото тази си дискусия наистина се отнася до истинските хора в Европа. Да, има различни гледни точки, това е ясно. Опитваме се обаче да намерим решение, което да е общо за различните държави членки. От една страна да проектира собствените национални проекти, проблеми на фона на, европейск, на европейските проблеми. Това понякога е доста трудно. Да, има намаление на практиката, които дефинираме като наистина лоши. Казваме, че има и още. Може би те обаче не са разпространени толкова извън вашите държави членки, така че да ги включим в черния списък. Смисъл на това предложение е да се даде сила на вашите държави, на държавите членки. И ще повторя, можете да излизате извън този списък. Ако смятате, че във вашата държава има проблеми с производители на ябълки, е, с различно третиране, нямам нищо против. Можете да бъдете по-строги. Не може да бъдете по-малко строги, не можете да бъдете по-строги. Важно е да се припомни това, да го имате предвид. Ние се опитваме да намерим е, минималния общ знаменател. Няма такова нещо като средна европейска държава. Опитваме се да намерим баланса между различните реалности в различните държави. Това беше е, едно общо въведение, но е важно да го кажа. И още нещо общо. Вие като че ли е, имате инстинкт за прилагането на подобни правила в преговорите между големи и големи. Примерно големи стопани, големи търговци. Трябва да бъдем много внимателни. Не защото по принцип съм срещу това, но защото на практика може да има много неочаквани последици. В Чехия, примерно, с Кока-Кола – да, голяма компания. Е, тя е част от търговците и тя успя да въведе такива е, нелоялни търговски практики, така че да запази своята позиция на, пазар, на националния пазар, защото тя притежава 10% или нещо такова. Искате ли да позволите да има такива лостове? Не. Ето защо трябва да бъдете внимателно. Трябва да мислите за многото възможни такива практики. Мога да отговоря на някои конкретни въпроси, на други няма да мога. Аз съм. Аз съм а, главен економист, не мога да кажа дали да е директива или регламент. А, няма мнение. Още един въпрос имаше. дали трябва да включим Марокко. Мисля, че господин Хойзлин, госпожа Холбро го споменах. Извинете произношението ми. Да, разбира се, аз също мисля, че стопаните в Марокко също при, са, при, при, са, представляват притеснение за нас, но а, това, това е законова позиция, която аз не мога да коментирам като главен економист. На господин Декастро частично ще отговоря. Мисля, не мисля, че в нашата оценка казваме, че на ТП могат да влияят като цяло върху цените на дребно. Идеята ни е да видим в каква степен тези НТП имат добър ефект върху стопаните. От правната точка на всичко това и правната точка е да се гарантира, че стопаните ще имат полза. Имаше много въпроси за вертикалната верига и така нататък, но в крайна сметка искаме да се гарантира, че стопаните ще имат е, полза от това. Директната връзка между стопани и тези, които купуват техните продукти, тя е очевидна. Вероятно има и непреки участници в тази верига, но в тези два елемента трябва да бъдете особено внимателни. Също така да се придържаме много стрикни към нашия мандат, защото ефекта върху цените на древно не беше част от нашата оценка. Госпожо Макинтар, относно нелоялността и не... Да, както казах в моето въведение, това аз ценя много тази дума. Е, тя се среща често в моя ежедневен език. Това, което за мен е нечестно и за вас, може не е нечестно за някой друг. И тогава ще навлезем в една разгоръщена дискусия. И тази дискусия ще бъде водена от економическите интереси, които се крият зад проблемите, с които се занимаваме в тази зала. Големите играчи, големите търговци с економическа мощ, те те имат голямо економическо влияние да кажат, а това а, е, не е нечестна практика. Те могат да наемат економисти, хора като мен и да кажат а, нещо, е, да кажат кое е честно и кое не. Прагматизмът на това предложение е много важен. Мислете за альтернативните. Когато мислите за альтернативите, те могат ли да се изпълнят? могат ли да се приложат лесно в държавите членки, без да се изразходват твърде много ресурси. мисля, че и това трябва да мине през съответния филтър. Господин Фланеган говори за економическата зависимост. Економическата зависимост е тема, по която можем да говорим като економисти, но тя изисква много ресурси. В моята ежедневна работа в комисията аз трябва да дефинирам пазарната мощ, но аз се занимавам с изключително много работа – Както казах, тези засегнати страни могат да кажат, това е глобален пазар, имаме и Китай. И а... Представете си, че Европейската комисия или DG Comp разполага с добри ресурси, но задачата е трудна. Във всяка една държава членка се решава индивидуално какво е економическа зависимост. Така че този път е доста опасен, защото може да ни доведе до никъде. Колкото знам, в Германия имаше оп, такъв опит, решение е, за економическата зависимост. Кипър се опитваше да направи нещо, но изпълнението в тези държави беше почти нула, защото е трудно. През 2015-16 Германия имаше един случай възоснова на економическата зависимост. В, Гифър, в Кипър това беше нула, защото е много трудно. И когато говоря за малките и средни предприятия, да, те са добре дефинирани. Това е компания, която има до 250 служители и оборот до 50 милиона на година. Това си е концепция. Има си дефиниция на европейско ниво, тя е хомогенна, еднаква за всички 28 държави членки. Ако вашата държава иска да дефинира нещо друго, примерно 500 служители, защото дистрибуцията на земеделските стопани е много различна. Можете да го направите, можете да въведете по-стрикни правила. Мис, госпожа Макентайр спомена също за ситуацията в Великобритания. Това наистина е важно. Господин Аниус каза, че е, трябва да се разполага със съответните ресурси, трябва да се разполага със съответните познания и да се направи нещо, което е практично. Например, ние приветстваме една по-лесна система за сътрудничество, държавите членки да споделят своя опит. Не искаме да бъдем, да налагаме нещо. Да, ние разполагаме за дългогодишен опит. Е, ние сме налагали до голяма степен конкуренцията в Съюза. Но когато става въпрос за НТП, вие, вие в държавите членки имате много по-голям опит. Ние предлагаме една отправна точка, а вие можете да действате от тук нататък. И още едно пояснение е, за примера Корнето и госпожа Магинес – ако Unilever се договаря за начините на доставка на корнето или на друг вид сладолет, но сега говорим за корнето, договаря се доставка на сладоледа за Карфур, нека да е така. Защо? Примерно, ако се позовавам на НТП и казвам, че цената на корнето трябва да бъде такава или такава, Юниливър ще има по-добра сделка. Но пък Юниливър си купува млякото, кой знае откъде. Така че примерът беше белгийските търговци на мляко само ще имат полза от това. Казах също, ако Рушан или Карфур наистина купува млякото директно от белгийските стопани, това е част от нашето предложение. Влиза в нейния обхват, в обхват на директивата. Ако Рошан купува директно. Но ако Юни Ливер се опитва да направи нещо, като каже, о, съжалявам, стопанина ще ми даде нещо срещу нещо, но сега аз съм по-беден, защото Рушан ми предлага по-добри условия. Това ще, им, това ще окаже непряк ефект и също е в, попада в обхвата на предложението, което, което предлагаме. И, имаше и коментари от господин Дес и от господин Дорфман – I've been. Uh, oh, Italy, sorry. The exactly, it's fine. We are uh, Europeans, all of us. The... Всички ние сме европейци, разбира се. Вие като чили ме обвинявате, че не познавам добре действителността. Със сигурност аз принадлежа към кулата от слонова кост в света на академичните среди, но вие претендирате, че познавате действителността много по-добре, защото сте запознати с проблемите на своите избиратели и своите земеделски стопани и в такъв случай вие можете да направите много повече на национално ниво и да разработите предложения, като Европа е само общата основа. Напомнят ми, че няма време. За това ще спра до тук, като благодаря за вниманието ви. Благодаря ви. Мисля, че сега трябва да дадем думата на господин Декастро, така че той да отговори на различните коментари и идеи. Асколта. Нека да минем по същество. И слушахме това интересно изказване от този водещ економист в Генерална дирекция конкуренция. И сега по същество. Много се радвам, че мога да кажа, че комисията имко преди малко гласува с мнозинство по компромисните изменения, свързани с разширяване на обхвата това е изключително важно за нас. Искам да ви припомня, колего, че 678 изменения бяха предложени към тази директива за нелоялните търговски практики в отношенията между предприятията в хранително-вкусовата промишленост. Благодаря на всички докладчици в сянка, на всички технически лица, които работиха. 42 компромисни изменения. Направихме 30 са по член по членовете и 12 по съображенията. Екипна работа бе това и това много ме радва. Мога да кажа, че всички политически групи са съгласни с компромисните изменения. Имаме само едни, които не са съгласни. Представено е това становище тук от колегата Катайнен от АЛДЕ, но те не са съгласни само по част от компромисните изменения. Но огромната част от вас ви подкрепиха т.е. всички групи подкрепиха тези предложения. Още веднъж искам да припомня колко е важно тази директива да бъде приета до края на законодателния мандат. Има много очаквания Видяхме го и в този дебат. Не може да рискуваме и да загубим тази възможност. Фиксирахме вече веднага след гласуването в пленарната зала, което ще бъде е, Страсбургската седмица от 22 октомври, която започва, да искаме веднага да започнем с тристранните срещи същата седмица, за да се стигне до политическо споразумение до коледа с съвета и с комисията. Искам да ви припомня, само някои неща ще спомена, иначе ще говоря много, а не искам толкова много да говоря. Компромисните изменения, те включват и темата, свързана с списъка на нелоялните търговски практики. Тази тема, а, има, само по тази тема имаше 200, това е член 3. 200 изменения бяха подадени. А, и Проведохме консултации с Европейската комисия. Искахме да изясним дефиницията, тя да бъде максимално ясна, за да може после, както припомни този дебат колегата, възможността на държавите членки да отидат отвъд това и го казваме в самия текст. Казвам, държавите членки могат нещо повече да направят. Но всички политически групи оказаха своето въздействие, 200 изменения, както казах, и затова разширихме обхвата на 4 по 4. 4 нереални, нелоялни практики, така наречени бели, и 4 така наречени сиви и четирите черни пък са по писмените договори. Писмени договори, които не са задължителни за всички, защото това щеше да създаде много проблеми с държавите членки. Писмените договори, ако се поискат от доставчика, не могат да бъдат отказани от а, а, търговеца на Древно или другата страна. Тоест, ако иска доставчика не може да бъдат отказани от другата страна. Това е практика, която разширяваме. След това, нещо, което е свързано с злоупотребата с деликатна информация от страна на купуващите. Не отваряме тази тези дебат по така наречения private label. Може би ще го направим с друг текст а, някога, но е нужно да това да видим, защото някои са конкуренти, в същото време са закупчици на един продукт. И това може да доведе до изискване за по-добро използване на този тип чувствителна или деликатна информация. Имахме така наречените бели, черни практики. Това беше първия блок. Втория блок са продажби под себестойност. Много групи поискаха това. Даваме си сметка, че тази тема е тежка. Като позиция на парламента този тип продажби ще бъдат включени. Сега знаем, че се чака решение на съда по испанското законодателство. Има тук проблеми, но имаше натиск и ние нямаше как да не включим огромния обем изменения по тази тема. Сега не искам да говоря повече, само ще ви кажа, че на 1 октомври започва всичко. 1 октомври, след това казах планира гласуването кога в пленарната зала. В този период ще има огромен настиск върху всеки един от нас и много се надявам да имаме силна позиция на парламента, която да е максимално широка, която да ми даде възможност на тристранните срещи да вляза с една обща позиция, силна позиция на всички ни тъй като работата, която свършихме, както и работата по омнибуса, всъщност завършват един път, за да може да бъдат по-конкурентни и по-устойчиви на хитрините на глобалния пазар нашите земеделски стопани. Много ми се иска и в този случай да играем като един отбор. Спирам до тук. Ако някой иска някакви подробности, с удоволствие ще отворя. Благодаря. E, Много благодаря, господин Декастро. Работата на докладчика, господин Декастро, обхваща всъщност и най-важните въпроси за парламента. Освен това, беше предложен примерен график. Ние бихме искали да се придържаме към него, за да приключим работа по това предложение преди края на нашия мандат. Тъй като земеделските стопани имат нужда от него, бихме искали и да работим с организациите на пазара, даваме си сметка, че отговорността е голяма, че има много компромисни изменения. Ще имаме нужда и от помощ. Вече чухме за решението на комисия ИМКО. Имаме и становището на госпожа Магинес като докладчик в Сянка. Тя е добре запозната с това, което се работи в комисия имко. Но ние трябва да благодарим наистина на господин Декастро. А сега той ще ме замести и като председател, защото ми се налага да изляза от залата за няколко минути. Нека дам думата на госпожа Магинес обаче. Господин Де Кастро, ще ви помоля да дойдете тук и да заемете председателското място. Благодаря, господин Де Кастро. Да продължа ли или да ви изчакам? Добре, ще продължа. И тъй, ако мога да се върна на някои от направените изказвания от ГД конкуренция, Стана дума за оживените дискусии във връзка с економическите интереси. Това е предложение, по което наистина се води ожесточен дебат, което показва, че то е смислено. Разбира се, нашата работа се наблюдава много внимателно от тези, които искат да се проверим и аз се чудя защо това е така. Надявам се комисията да продължи да разглежда този въпрос в контекста на устойчивата хранителна верига, откъдето тръгнахме и където трябва да има справедлив баланс. Благодаря на господин Декастро за извършената от него работа, за многото компромисни изменения, до които стигнахме. Все още трябва да поработим, но като цяло посоката е правилна. Имах някои притеснения за графика за гласуване, но сега виждам, че ние ще се придържаме към този график, за да си свършим работата. От моя страна мога да кажа само, че колкото по-интензивно е лобирането, толкова по-решителни трябва да бъдем. Защото областта е много непрозрачна и нашата работа е да създадем повече прозрачност. Благодаря. Грация, Мариот. Е, Благодаря ти, Мариот. Катайнен. И преди края ще дам думата на други колега. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää myös. Благодаря ви. Аз също Бих искала да благодаря на господин Де Кастро и на колегите докладчици в Сянка. Благодаря за ползотворния метод на работа по тази толкова важна директива. Дълго време се работи по текста. Той ще има със сигурност положително въздействие. Okay. Okay. Е Продължавайте, казва председателя. И тъй ние отдавна работим по директивата. Когато влезе в сила, тя ще има положителни резултати, които дълго време ще се усещат. Всичко това са дългосрочни цели, но наистина ще решим някои от проблемите на фермерите. Същевременно си даваме сметка, че между държавите членки има големи разлики в практиките, следователно предложението не бива да ограничава работата в отделните държави членки. То обаче трябва да предостави достатъчна подкрепа в трудните области ние се питаме как да защитим най-слабото звено в веригата, изложено най-много на НТП. Тежестта на доказването трябва да падне върху по-силния партньор. Държавите членки трябва да предотвратяват нелояните търговски практики винаги, когато това е възможно производителя трябва да разчита на писмен договор и за това много се радвам, че тези предложения бяха включени в компромисните текстове. Надявам се на ускорен триалог. Bene, grazie. E adesso... Eh, Благодаря. Сега искам да дам думата на директор Мюгел, който ще приключи тази тема. Заповядайте. To... Благодаря ви. Няма да удължавам дискусията. Исках само да се спра на няколко идеи, които не бяха развити до край от професор Валети по съвсем основателната причина, че няма окончателно решение по тях. Защо директива, а не регламент? защото опираме до гражданско-правна материя в държавите членки. В 20 от тях вече има национално законодателство в тази област. Следователно, не е много добра идеята за регламент, който би означавал намеса в правния ред на отделни държави и членки, като ще има примат над националното законодателство. По-скоро смятахме, че е по-добре да установим норми на европейско ниво, като държавите членки ги включат хармонично в своята правна уредба, без това да доведе до търкания и трудности. Подходът ми се струва разумен. Стана дума за правното основание, член 43 параграф 2, който трябва да се чете заедно с член 39 от договора Целта на ОСП. За нас най-важното е да укрепим доходите на фермерите. Следователно, това трябва да се има предвид при приложното поле – Имахме крайния пример с преговори между Карфур и Юнилевър. Колкото повече се отдалечаваме от заплащането за фермера, толкова по-трудно е да сведем хипотезата до основния доход на фермера. По, много по-голяма е и опасността, че правното основание вече няма да е достатъчно за това, което се опитваме да направим – Комисията се опитва да балансира и да излезе с подход, който би бил защитим в съда. Още нещо. Продажбите на загуба и измененията в тази област. Ние сме предложили да се разгледат НТП между доставчиците и за купчиците. Но това, което вие описвате, не е НТП, а става дума за практики, които се използват от търговци на едро и дребно спрямо техните клиенти. И това е по посока надолу по веригата. Следователно, мястото му е в друг контекст – Имаше и въпрос за различните ценови нива при млякото, например в различните държави членки. От опит мога да кажа, че това е така, защото има разлики между зоните на дефицит и зоните на излишък. Разбира се, когато има дефицит, цените са високи. Обикновено това се случва в отдалечените региони. където ситуацията е много различна от тази на излишъка. Всичко зависи от организацията на бранша, неговата логистика, но няма нищо необичайно в това цените на млякото да не са едни и същи във всички държави членки. И последния коментар, нещо, което трябва дебело да се подчертае – проекто предложението пред вас би позволило на държавите членки да отидат и по-далеч, ако това е необходимо според тях. Ние даваме важен инструмент на държавите членки, с който те да работят на собствена територия. Техните решения могат да бъдат много различни от тези в друга държава членка. Колкото по-малко подробности, толкова повече свобода за държавата членка. Затова и според нас най-подходящия подход е този на минималната хармонизация. Това трябва да се запази и като изход от преговорите. Ние, разбира се, очакваме ползотворната съвместна работа през идните месеци. Благодаря. Благодарим на комисията, благодарим на директор Мегел и също така благодарим на нашия гост, професор ръковод... главен економист в Генерална дирекция конкуренция. Казваме им довиждане и продължаваме нататък. Имам още две точки в дневния ред. Днес това са две становища. Първото становище е становището а, по доклад на комисията Реджи общи разпоредби по социалния фонд и Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство. Става дума за становище. Доклада по становището Мария Габриела Дзолана. Дава ми думата веднага. Заповядайте. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Propunerea de regulament... Благодаря ви, господин председател. Предложението за регламент на Европейския парламент и съвета относно общо приложимите разпоредби е част от предложението за МФР до 2027 година. Определя се обща позиция, но има едно изключение – и той е за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Ние бихме искали обаче всички структурни фондове да се уреждат заедно, защото по този начин бенефициерите ще имат по-голяма подкрепа. Това е много важно, особено за най-малко развитите региони. Важно е следователно за кохезията, економическа и друга. Ние смятаме, че трябва да има рамка за хармонично развитие на всички държави членки, всички региони. Необходимо е да се премахнат разликите между регионите. Следователно, би трябвало новата рамка да гарантира приемствеността, упростяването и гъвкавостта при изпълнението. Същевременно обаче виждаме една новост, която е важна за нашата комисия, а именно в този регламент вече не се споменава ЕЗФР СР. Ние знаем същевременно, че структурните фондове финансират много от целите по този Европейски земеделски фонд. Трябва да се мисли обаче за различни инвестиции в бъдеще. Според мен е много важно този фонд, който е толкова важен за финансиране на европейската солидарност и сближаване, да бъде в общия набор от фондове. Но тъй като между различните фондове има наистина взаимодействие, не независимо дали говорим за националното или регионалното ниво, не можем да си затваряме очите за това колко е важен Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Същевременно социалното сближаване също е много важно, не само за селските райони, но и за градските. От моя гледна точка това е много важен аргумент – за това и би трябвало да се включи и този фонд в приложното поле. Трябва да се обърне достатъчно внимание на селските райони, защото не бива да има толкова големи разлики в европейски контекст. Трябва да се инвестира повече в развитието и растежа на селските райони, в предприятията там – в селското и горско стопанство. В своето предложение комисията намалява с 27% средствата за този фонд. За нас това е много тъжно. То е много тъжно и в комисията по селско стопанство и за други комисии, защото едно такова предложение е дори абсурдно. Ако този фонд не получи увеличение заедно с останалите фондове, има голяма опасност, че ще се направят и по-нататъчни намаления. Би трябвало този фонд да се третира наравно с другите. Като представител и член и на Комисията по регионално развитие, мога да ви кажа, че повечето от нас са на едно и също мнение по този въпрос. Аз съм съставила изменения. Целта ми беше да избера тези разпоредби, които са приложими спрямо ЕЗФР СРА. Този списък е много сходен с предлагания от комисията в областта ОСП. Аз бих предложила да използваме списъка от регламента за ОСП и да го приложим при общо приложимите разпоредби. Същевременно трябва да имаме предвид, и възможното финансиране на двата стълба по ОСП. Аз съм на мнение, че моите изменения са напълно приемливи, че ние можем да включим такива предложения в хоризонталния регламент. Също времено ще разгледаме всички альтернативи, както и връзката с общо приложимите разпоредби. Реформата на ОСП, разбира се, не е завършила. Следователно, ние по-настоящем не можем да взимаме окончателното решение да се изключва този фонд от общо приложимите разпоредби, защото ще има много връзки с регламента по общо приложимите разпоредби моите изменения, а и моите усилия са свързани именно с засилване на връзките с този регламент. Би трябвало Европейския фонд, Европейския земеделски фонд за селските райони да бъде включен. времено ние трябва да намалим административното бреме и мисля, че когато имаме един единствен набор от фондове, които се уреждат, това намалява и бюрокрацията. Надявам се, че с докладчика в сянка ще намерим най-доброто решение. 26 септември е срока за представяне на изменения, скъпи колеги. Надявам се да се съобразите и се надявам, че ще имаме едно добро сътрудничество. Molto bene, grazie колега. Зоана е adesso... Благодаря на колегата. Сега изказванията на колегите, които са списли Ропе и Магинес. Ропе. Прего, на парола. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Manau, kad ще крую, лабе свърбо. е, Благодаря ви. Мисля, че за нас е много важно да изразим своето мнение и да го представим в Комисията по регионално развитие. Струва ми се, че следователно трябва да бъдем последователни, да не приемаме тези 10%. Това е абсолютно неприемливо. Парламентът вече е изразява своята позиция и в други документи – Казва се, че държавите членки трябва да допринесат 1,36% и това не бива да се намалява подобно на други фондове по ОСП. Важно е какво послание ще изпратим. Нещо друго, което е абсолютно неприемливо за нас – е намалението с 24%. Според нас използваната методика не е правилна. Ако има намаление с една четвърт, не виждам как ще функционира цялата система. Има и регионални промени в държавите членки, например в Чехия, Латвия, Литва. Имаме наистина различни и съществени регионални различия. В един регион може да има 100% подкрепа, в друг 60% и въпреки това планирането е едно и също. Това също трябва да се вземе под внимание. Ще изляза с предложение в този дух. Мисля, че не е правилно държавите членки, които са постигнали 75%, да трябва да подлежат на намаление с около 20%. Мисля, че това намаление трябва да е около 10%. И още нещо, което е важно финансирането и съфинансирането. Нивата на съфинансиране са доста различни. Например, в развитите региони 15%, в други 45%. Ако една държава членка има различни региони, то трябва да се работи така, че да има по-голямо сближаване и същевременно да има възможности за конкуренция. Съфинансирането трябва да отразява регионалните различия. Госпожа докладчика каза, че срокът за изменение е 26 септември. Искам да съм сигурен, че това е датата. Грация, онореволе Мегинес. Благодаря, госпожа Магинес има думата. That... Благодаря, председателю. Изказвам се от името на докладчика в Сянка. Господин Буда не говори в лично качество, тъй като не съм запозната с подробностите. Предложението цели да намали административната тежест за бенефициерите, както и управляващите органи, като в същото време гарантира законността. Задават се общи разпоредби за общо управление, дават се основни правила за седем фонда. Докладчикът посочи, че фонда за развитие на селските райони е изключен. Докладчика Сянка разбира, че е нужно да има субсидиарност по ОСП, но опитът показва, че има изкривяване на конкуренцията на европейско ниво между стопаните и добавяне на административна тежест на ниво производители. В доклада Дорфман за бъдещето, ние в нашата комисия говорихме за увеличаването на рисковете, ако се увеличи бюрократичната сложност. Тази комисия се каза, че допълнителната субсидиарност трябва да бъде подкрепена от обща законодателна рамка. Докладчикът Сянка подкрепя предложението на докладчика да се запази фонда за развитие на селските райони в тази рамка трябва да се укрепят местните стратегии за развитие. Нужни са стратегии, които да се водят от съответните места или територии посредством групи за действие. Нужен е достъп до финансиране, тъй като те познават районите. Благодаря. Е, Благодаря, госпожо Магинес. Агилера и след това Дантен. Благодаря, председателю. Що се нася до този доклад, изготвен от колегата Золана? Искам да кажа, че съм съгласна с нея. Важно е да направим едно становище в комисията Агри по структурните фондове и въздействието им. Причините за това становище са две основни. Първо, не сме съгласни с бюджетните аспекти и след това имаше урязване на обхвата на всичко, което е свързано с развитие на солските райони по а, фонда за развитие на тези райони. Имаше голямо урязване. Искаме ОСП да продължи да се развива по същия начин, както и сега в настоящата рамка МФР. Всички трябва да продължим тази битка, що се отнася до ОСП, но и що се отнася до структурните фондове. И на второ място искам да кажа, че ако погледнем регламента за тези фондове и факта, че фонда за развитие на селските райони е изваден от този общ регламент, това ме навежда на мисълта, че нещата няма да върват добре. Това не е добра система, нужно е всички структурни фондове да стоят заедно. Те се опитват заедно да преодолеят неравенствата, които съществуват между някои от районите в държавите членки. Оправданието да бъдат всички в един регламент е да има по-добра хармонизация и координация да се извади този фонд за регионално развитие е нещо неподходящо, дори ако комисията дава аргументи. Не мисля, че има необходимите аргументи за това. Ако погледнем структурните фондове, знаем, че има разлика между тях заради нивото на съфинансиране. Господин Ропе го спомена. Но аз ще кажа нещо от другата гледна точка. Ще има такива различни нива на съфинансиране, защото имаме различно, е, различни стандарт на живот, както и доходи на глава на населението. Докато продължаваме да имаме различни стандарти и доходи на глава от населението, ще имаме и различно ниво на съфинансиране. Структурните фондове, фонда за развитие на селските райони са взаимосвързани. Тяхната цел е регионите, териториите да могат да не се окажат маргинализирани. Ще подкрепя измененията на госпожа Злана. Тяхната цел е да се включи фонда за развитие на селските райони или за регионално развитие да не бъде изваден. Господин Дантен, колегата Мюллер, който е докладчик по хоризонталния регламент, го няма. Докладчик Сянка ще се изкажа по хоризонталния регламент. Трябва да кажа, че не съм съгласен с това, което бе казано макар че разбирам казаното и в крайна сметка мисля, че трябва да намерим средния път. Добре разбирам, че когато имам един стриктен подход, който е регионален, политически, който гледа публичната политика, е важно а, този фонд да остане при другите, фонда за регионално развитие. Но какви са основните а, бенефициари на този фонд? Това са земеделските стопани. За да остане той в регламента, заедно с другите ще означава допълнителна сложност. Първия стълб се третира по един начин, втория стълб се третира по друг начин. Логиката там е различна. Ние като комисия по земеделие искаме упростяване за нашите земеделски стопани. Упростяване, за да може лесно да си оправят досиетата, контролите. А, имаме интерес, в крайна сметка, да има хармонизация, казваме. Това е идеал, добре, но има и своите ограничения – и тук най-вече трябва да защитим интереса на земеделския стопанин. Те искат средства, дават съответното досие за средства и е това досие бива прегледано и контролирано. Фактът, че този фонд е по единия стълб, а другия е, те са по първия стълб за земеделеца, това е една допълнителна сложност. Трябва да видим как може да намерим регионална координация на политиките, между различните фондове за регионално завитие и така нататък. Но това трябва да е в интерес на земеделския стопанин и в хоризонталния регламент трябва да вървим към един единен подход по двата стълба. Благодаря. Grazie Michel, mi permetto di dire anch'io. Благодаря ти, Мишел. И аз искам да кажа, не бях много информиран по тази тема, но имам някои тревоги и аз по това, имайки предвид всичко това, което каза Мишел. Но последен е Дорфман. Заповядай. Я, мъхте да с е, Мишел. Искам да подчертая това, което каза колегата Дантан. Послед... Реформата, която направихме преди няколко години и това, което обсъждаме днес за общата селско-стопанска политика, има един опит за включване на регионалната политика. А ние тук винаги сме били срещу тази линия. Както каза колегата Дантан, винаги сме се опитвали да запазим ЕЗФРСР като част от семеделската политика. И сега а сега този фонд като че ли излиза извън земеделската политика и става част от регионалната. И като погледнат планове, земеделски планове, над 80% от сумите отиват е, директно към земеделските производители. Ако в тези земеделски планове не се правят вече от колегите на място, а се правят от специалистите по регионална политика. А мисля, че тук се размишлява вече по този въпрос. Искаме ли наистина това? Или искаме нашата комисия да продължи да защитава факта, че втория стълб е част от общата земеделска политика. Ако това е така, тогава всички искания за изменения защото тук всъщност целта е, е за ФРСРС да се включи в регионалната политика. Това изисква една основополагаща дискусия, как, как ние в тази комисия виждаме бъдещето на втория стълб. Аз съм на мнение, че това трябва да остане част от земеделската политика. Grazie Herbert. Prima di dare la parola ancora преди да дам думата на колегата Злана, ще дам думата на Европейската комисия. Тук сред нас е директор Романска. Uh, thank you very much, Chair, and good afternoon. Uh... Благодаря. Добър ден. Аз съм от Генерална дирекция регионално развитие. Благодаря за дебата. Много е важно да видим как разглеждате вие кохезионната политика, особено имайки предвид новата рамка, която предлагаме. Когато подготвяхме законодателното предложение за следващия период, ние като комисия се опитахме да се изправим пред новите предизвикателства, както и бюджетните ограничения, които ще проистекат от Брексит. За това трябваше да се направи труден избор. The cohesion policy has Кохезионната политика е много по-урязана, отколкото общата земеделска политика. Поради тази причина трябваше да видим как да направим така, че да има последователност и яснота и за органите, и за бенефициерите. Първо, предложенията на докладчика – Една от основните сфери на синергия е развитието по места. И там има връзка, която е запазена след 2020. Същото се отнася до разпоредбите за видимост и разпоредбите за финансовите инструменти. Всички те са хармонизирани или еднообразни. Що се отнася от другите разпоредби, работим в тясно сътрудничество с колегите от Грана дирекция за меделие, да направим така, че да има яснота и последователност между регламента за ОСП и за общо приложимите разпоредби. Правилата трябва да работят добре заедно по места. Имаме обща реформа на ОСП. Ако принудим органите и бенефициарите да минат от един регламент на друг, и това се случва често, то ще доведе до объркване. И така връщам се на регламента за общо приложимите разпоредби. Господин Ропе го каза. Има значително урязване на средствата, да, но макар че някои държави членки загубиха около 23% от сумите за предишни години. В предишния период до някои от държавите членки губиха дори 45%. Смятаме, че това е балансирано предложение. То отразява факта, че много държави членки отбелязаха голям напредък в економическото си и социално развитие. Що се отнася до новите региони в Полша, Литва и други държави. Ние използвахме последните данни от периода 14-16 година. Затова това ново разделение на райони в тези страни не може да се вземе предвид. Съфинансирането. Намали се нивото на съфинансирането, защото първо се увеличи заради кризата. Сега економиките нарастват и за това може да поискаме малко по-голямо участие от националните и регионални бюджети. Така ще се увеличи и въздействието на бюджета върху всички економики. Ако имате други въпроси, ще отговоря. Благодаря. Бене, грация, грация. Благодаря ви. Сега ще дам думата за заключителни думи на колегата. Не, не, не, не, не. Не. Окей. Конклюди, Зоана, грация. Зоана, последни думи. Благодаря. Благодаря за всички идеи и коментари. Както казах, 26 септември е крайния срок за изменения. Очаквам вашите изменения. С разрешение искам да уточня два елемента. Не става дума за различно прилагане на двата стълба. Ще се прилагат правилата по реформата на ОСП. Искам да отговоря също на колегата за това, че всички правила или всъщност общо приложимия регламент се прилага в крайна сметка за всичко. Не знам дали може би не е разбран добре текста ми, но така или иначе очаквам всичките ви изменения и ще работим заедно по темата. Bene, грация molto. Много благодаря. Крайен срок за изменения колегата ви припомни, така че тази тема 5 бе изчерпана. Преминаваме към последната точка за днешния ден, шеста точка. Тя е свързана отново с становище на комисията по Фонда за регионално развитие и Фонда за кохезия Джим Никълсън. Давам му думата незабавно. Джим, заповядай. Благодаря, председателю. Аз смятам, че е изключително важно, че нашата комисия трябва да остави своя следа в този доклад. Всички други сфери са свързани с използване на финансирането, но това са решения, които оказват въздействие върху земеделските стопани и те са най-важните. Моето становище е кратко, говори по същество. Искаме развитието на селските райони да бъде точно толкова в центъра на вниманието, колкото и развитието на градовете. Фермерите работят онлайн, имат нужда от бърз достъп до интернет. Излязъл съм с изменения, които подчертават нуждата да се подобри свързаността. Искам да се залечи упоменаването на инвестициите на забраната на инвестиции в широколентов достъп. Също така съм направил изменения, свързани с уменията, които са много важни в селските райони. Уменията, образованието, обучението, когато бъдат обсъждани, обикновено говорим за градовете. Те се разглеждат като онези, които създават работни места. Ние трябва да насърчим селския начин на живот и селата. Те са точно толкова важни, колкото и градовете. За това трябва да се увеличи бюджета за новаторство и развойни технологии на 65% от 60%. Това е малка корекция, но смятам, че тя ще покаже, че гледаме сериозно на това да се подкрепят агротехнологиите. С удоволствие ще работя с докладците в сянка, с всички от вас. Сроковете ни притискат, имам предвид за изменения – Нашето становище трябва да бъде в предкомисията по регионално развитие скоро и затова е важно това становище да излезе на тяхното внимание. Въпросът е много важен, ще става все по-важен при затягането на финансите в Европа. Благодаря ти, Джин. Колегата Ропе. Благодаря. Трябва да подчертаем факта, че има намаляване на финансирането. Това не е оправдано. Не трябва да бъдат обвинявани фондовете за Брексит или за други неща. Нужна е солидарност между държавите членки 1,3% трябва да се дадат от всяка държава, за да се включат новите предизвикателства. Когато има нови предизвикателства, вземаме пари от фондовете и в крайна сметка забравяме старите предизвикателства. Не е справедлив този подход. Трябва да се направи нещо различно. Съгласен съм с колегата Никълсън, че фонда за регионално развитие – трябва да действа активно в регионите. Регионалните центрове, например, са важни. Те раз, работят по тези фондове, управляват ги, раздават средствата, имат а, повече право на инициатива, за да ги включват в градските райони. Нужен е отделен процент, който да отива само за селските райони градовете, регионалните центрове е, освояват около 90% от всички средства, докато малките градове, селските райони са оставени да съберат трохите. Има програмата Лидер, можете там да кандидатствате и да вземете средства от тази програма. Но в тази програма Лидер комисията предлага само 5% от Фонда за регионално развитие. 10% според мен ще е по-добре да бъдат заделени. Сега говорят за 5%, което е 40% от предишния период, 14-20. Селските райони не може да имат достъп. Това означава, че финансирането е сериозно урязано. И после се изненадваме, че няма млади земеделски стопани, няма млади хора в селските райони. Говорим за подкрепа на доходите. Да, но трябва да бъдем последователни. Програмата Лидер работи много добре във всички държави членки. Никой никога не я критикува тази програма. Тя е изключително полезна за мнозина. Много, много общности работят активно, локални групи, местните органи на властта, фирми работят активно. По-малко грешки дори има там и по-добре се контролира. Един фонд за регионално развитие е нужна такава програма. Същия тип програма което може да се използва по Фонда за регионално развитие, където дружества, местните органи на властта могат да участват по фонда и да се финансират конкретните потребности. Грация, Роб Стюарт. Благодаря, Стюарт Агню. Uh, Благодаря, господин председател. Слуша господин Роб и просто няма как да не се съглася с него. Тези фондове са доста, е, са доста трудни за стопаните. Просто е, няма достъп до тях. С изключение на лидер, който до някъде е от полза за тези частни предприемачи. Много хубава идея да имаме такива фондове. Но надявам се Джим ще се съгласи с мен, защото отдавна върши тази работа и представлява Северна Ирландия. Джим, според теб фонда за регионално развитие и кохезионния фонд, смяташ ли, че фермерите от твоя избирателен район имат лесен, имат лесен достъп до тях? Благодаря. Отново давам думата на Европейската комисия на госпожа Романска. Much, um, Благодаря, господин председател. Е ЕФРР подкрепя селските райони и ще продължим да правим така. Тук в нашето предложение няма нищо ново. Решихме да засилим териториалното местно развитие, като имаме цел на политиката 5. Що се отнася до подхода до лидер, това ще помогне за по-широкото ползване на фонда. Комисията трябваше да вземе трудни решения – и да гарантира най-висока добавена стойност на европейските финансови средства. Има фокусирани бюджетни субсидии. При... Страхувам се, че ако разширяваме приложното поле на ЕФРР, няма да бъде от полза. Също така искахме да направим един по-структуриран и по-ясен европейски бюджет и да елиминираме застъпванията между отделните фондове. Примерно, ако видите точка 6 от стратегическия план за ОСП, ще видите, че има някакво припокриване на определени цели с тези от доклада, от доклада на докладчика. Става въпрос за действие от ползи и на държавните органи, и на бенефициерите. И ако говорим по-конкретно за ограниченията за широколентовите инвестиции, трябва да се гарантира най-високата европейска добавена стойност. От нашия опит, като че ли в региони, където има много бавен или много скъп широколентов достъп, именно там трябва да се инвестира. А там, където има една или две широколентови мрежи, според правилата, които имаме, е много трудно да се увеличи и да се финансират тези публични програми. Ето, това, е, това исках да кажа за ограниченията на широколентовите инвестиции. Джим, заключението. Благодаря, господин председател. Ще бъда изключително кратък. Май нещо тук се получи объркаване между това, което прави Кохезионния фонд и това, което прави ЕФРР. Не бива обаче е, да се допуска това. По мое мнение, програмата Лидер е една от най-добрите програми, създавана изобщо в Брюксел. Тя се използва много ефективно от множество общности от много земеделски стопани. В Северна Ирландия тя спомогна за широко трансгранично сътрудничеството, за свързване на хора от двете страни на границата. Винаги съм бил голям поддръжник на програмата Лидер. Смятам, че е едно от най-добрите неща, които сме създали. Не искам тя да се загуби. Стопаните обаче искат да използват, стопаните искат да използват програмата Лидер. Вижте, всички програми, независимо какви са, хората се опитват да получат достъп до тях и постоянно ви казват колко трудно е това. Истината е, че никой не може просто да даде карт бланш на никого да изразходва някакви средства без някаква степен на контрол. И това, което ще кажа на господин Агню, да, от там, откъдето идвам аз поне, земеделските стопани в Северна Ирландия, може би не са чак толкова добри, като тези от другите места на Великобритания. Е, трябва да се възползваме от фондовете. Може би не всички части на Великобритания са толкова добри в достъпа до е, фондовете. Може би това е свързано с Брексит, но не ми се вярва. Е, селското развитие трябва да може да има по-добър достъп но смятам също, че степента на контрол винаги е съществувала. Много добре познавам своите колеги земеделски стопани. И ако има пари, те ще искат да ги вземат. Друго важно нещо. Земеделските стопани в тези общности имат достъп до финансирането, те го използват за добра кауза и в крайна сметка виждат ползата от това. И очаквам с нетърпение е, да видим какво ще стане. Чук думите на господин Ропе и на другите по този доклад и се надявам а, да успеем в този кратък период от време, с който разполагаме. Бене, грация Джим, грация тути. Благодаря ти, Джим, благодаря на всички колеги. Мисля, че нашето застание приключи днес. Искам да при... ви кажа, че е много важно на 1 октомври да бъдете на извънредното съседание на нашата комисия, където ще гласуваме по директивата за нелоялните търговски практики. Надявам се наистина да има голямо мнозинство на всички групи. Благодаря, приятна работа, до следващия път в Страсбург.